<laughs> so I'm very glad that some... Някои от вас все още са на линия. Така че нека да започнем второто ни заседание след обед. Първата ни точка която е точка 13 в общията програма за заседанията ни, се отнася до възможности за зелен растеж за малките и средни предприятия. Имаме възможност да обсъдим въпроси, свързани с малките и средни предприятия, енергетиката, възобновяемите енергоисточници. И се радвам, че имаме тази възможност да обсъдим темата за зеления растеж. Колегата Филип Дебакер е докладчик. Бих искал да допълня. Това е в отговор на съобщението на Европейската комисия за, за зелен план за действие за малките и средни предприятия Целта е да могат тези предприятия да превърнат тези възможности в реални действия и проекти. European reindustrialization. Reindustrialization is our И така малките и средни предприятия са двигателят на растежа и заетостта в Европейския съюз. Те са източник на конкурентоспособност и за устойчиво економическо развитие. Това са все важни теми, които можем да обсъдим чрез този доклад. Трябва да помислим и за прехода към зелен растеж и по какъв начин малките и средни предприятия могат да се възползват от иновациите и от ресурсите. Бих искал да помоля колегата Дебакер да ни представи своите виждания по проекто доклада за няколко минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да се спра малко по-подробно върху идеите и замисъла на този доклад. Това ми дава възможност също да чуя мненията на моите колеги, за да видим по какъв начин този доклад трябва да бъде изготвен. Идеята за зеления растеж означава използване на бизнес възможностите, които са на лице и които ще се създадат чрез прехода към по-устойчива економика. Ако искаме нашите фирми да обслужват нарастващото население и нарастващото търсене на суровини и материали, ние трябва да подкрепим тази промяна в бизнес модела на предприятията. Това е важно, защото потребяваме големи количества и ако продължим със същите темпове, ще се нуждаем с 40% повече вода, енергия и прочие. И ще са ни необходими три пъти повече национални ресурси, а всичко това е неустойчиво в дългосрочен план. Затова ние трябва да преминем към по-устойчива, нисковъглеродна економика. Необходимо е да се създадат и условия за иновации, за инвестиции, за да могат фирмите цяло да се възползват от възможностите чрез този преход. Аз съм оптимист аз съм либерал по политически убеждения. Виждам доста възможности, от които можем да се възползваме. Световният пазар за екологични стоки и услуги е приблизително 100 милиарда евро годишно. Очаква се тази сума до 2020 да нарасне двукратно дори за 3-4 е, пъти повече от е, плана за инвестиции на Юнкер. Затова трябва да гарантираме, че този сектор, който нараства с 3% е, годишно през последните години, да продължи да расте. Трябва да можем да помогнем на малките и средни предприятия, да позволим те да се развиват, да инвестираме в зеления растеж. И това е огромен потенциал за бъдещето. Това може да е част на индустриалната ни база за следващото десетилетие. И да, от това могат да се възползват изследователите. Необходимо е също да се създаде нужните условия чрез вземането на политически решения и създаването на нужната рамка. В економическата литература доста често се говори по този въпрос за стимулиране на растежа, за ефективно използване на ресурсите, за намаляване на замърсяването на въздуха, водата, почвите и прочие. Стремежът към растеж трябва да е обвързан с създаването на възможности за развитие по устойчив начин. Вярвам, че това е възможно чрез поверигата на създаване на стойност все още има доста загуби и трябва да обърнем внимание на този въпрос. Загуби на суровини и материали, които се влагат, не се използват, не се рециклират отпадъчните материали от промишлените процеси и трябва да се използва а, принципа на а, следение на процесите от начало до край. Затова трябва да видим по какъв начин можем да намалим до минимум влаганите суровини и материали. Нашия промишлен процес трябва да стане по-економичен, трябва да се използват нови технологии, така ще намалим търсенето на нови материали и ще намалим своята зависимост от външни фактори. Това се отнася до водата, до енергийната ефективност и прочие. Така че нашата економика трябва да стане по-ресурсоефективна. Това ще доведе до занижаване на разходите за производство. Може да се използва а, натрупаните а, знания в а, фирмите, които имат а, експертни познания в тези области. Аз няма да споменавам всичко, свързани с екологичните аспекти, зелена енергия и прочее. Ще се фокусирам върху втората част на доклада, а именно малките и средни предприятия. Вие знаете цифрите за малките и средни предприятия, така че няма да ги повтарям. Вчера по време на изслушването стана ясно каква роля могат да играят тези предприятия. Чухме тогава и какви са основните им проблеми. Искам да спомена само няколко аспекта, които ще отчета в моя доклад. В крайна сметка става дума за създаването на добра среда за предприемачеството. Без нови фирми, без малки и средни предприятия няма цяло да се използва, възползваме от възможностите, които ни представя зеленият растеж. Трябва да наблегнем на образованието, на намаляването на административната тежест, на разходите и да се избягва прекомерна тежест върху плещите на малките и средни предприятия. Освен това, достъпа до капитал, който беше споменал ясно, споменат ясно вчера. Това също е сред проблемите, пред които са изправени малките и средни предприятия. Също е, достъпа до рисков капитал, за да може да се развива този сектор за да се използва свеж капитал. Още нещо и ще спра до тук. Да се стимулира предприемачеството по добър, по-силен акцент върху обществените поръчки също трябва да се постави. Важно е не само да обсъждаме тези въпроси помежду ни, а да разговаряме и с предприятията, за да видим по какъв начин можем да им помогнем и как тези възможности за зелен растеж биха могли изцяло да бъдат оползотворени. И така аз очаквам да изготвим заедно с колегите един много добър доклад, да отправим силно послание, че искаме да се възможним, въз, възползваме от възможността за зелен растеж за малките и средни предприятия. Благодаря ви. Сега Пол Рубик има думата като докладчик в сянка от името на НП. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, господин Дебакер. Факта, че поставяме възможностите за зелен растеж е нещо положително. Ние трябва да вземем позиция за използване на най-новите технологии в тази област, за да се генерира растеж, което означава и работни места. Това е нещо добро за младите хора. Ние трябва да растем не само вътре в Европа, но извън нея. Политиката на развитие също предлага редица нови възможности, например на африканския континент. Там има доста търсене за нова инфраструктура, санитарни проекти, здравеопазване и прочие. Комисията по въпросите на търговията работи също много активно. Тук говорим за възможности не само за Европа, но за световното развитие. Ние бихме искали да създадем благоприятна среда за инвестиции и за повторна индустриализация на Европа. Бившият комисар Таяни говореше за 20% зелен растеж до 2020 година. Ние имаме цели, свързани с изменението на климата. Нещата не изглеждат особено розови, що се отнася до промишленото производство. Има спад. спад от 1,8%. Това води до загуба на работни места в държавите, където няма добре развита промишлена политика. 13% във Франция. Трябва да действаме, защото ако видим как изглежда веригата на създаване на стойност, виждаме, че ние трябва да произвеждаме енергия тук. Сега, всяка година, ние изразходваме 500 милиона евро за внос на енергия. Затова не виждам как бихме се справили, ако не, създава, ако не произвеждаме ефтина енергия в Европа. Много средства се изразходват и за суровини. Веригата на създаване на стойност е 700 милиарда. Трябва да споменим също и предложенията на Юнкер. Мисля, че това са постижими цели, които трябва да използваме. Имаме Натура 200, директивата за птиците. Всичко това са добри примери за това как опазваме околната среда и как Европа може да подобри състоянието си в тази област. Ние искаме също да защитим индустрията в определени области, да няма загуба на работни места. Трябва да мислим за конкретни зони, където да се обръща особено внимание на развитието на индустрията. Господин Таяни все още не е тук, така че аз се опитвам да запълня времето. Председателят, благодаря. Господин Кофел, да името на социалистите и демократите. Благодаря, благодаря на докладчикът. Действително отлична възможност да обсъдим в доклада възможности за постигане на високоефективна и нисковъглеродна економика, за създаване на нови работни места, по-добри условия за МСП и е, реиндустриализация на европейската економика. Е, всичко това е, трябва, ако можем да го направим, докато правим преход към екологосъобразна или зелена економика, би било прекрасно. Ако обърнем внимание на доклада от е, комисията, там се слага акцент на малките и средни предприятия, което е важно. Но трябва да мислим също и за микропредприятията и за новосъздадените такива, за да се създаде дух на предприемачество в Европа. Тук има възможност е, да се е, помогне на цикъла на създаване на компаниите, особено за начинаещите такива. Също да се търси индустриална симбиоза, повече сътрудничество между дружества от различни сектори, защото те могат да изличат ползи едни от други, използвайки, да речем, излишъка или отпадните им материали. В моята страна има много добри примери за подобни начинания. Трето, пропуските или недостатъчните знания. Малките и средни предприятия имат нужда от такива познания за примерно допълнителна или повторна употреба на отпадните си материали. Също може би трябва да се търси начин да има хора, които да осъществяват дейност по координиране на всички е, наличности на ресурси. Трябва да има връзки за получаване на средства от е, структурните фондове, от инвестиционната банка и така нататък. В е, строителството също има възможност да се работи за реновиране на стари дограми и така нататък. Не мога да изреда всички идеи, които имам в това кратко време, но има какво да се прави. А, дружествата, които са ресурсово ефективни, в Дания, примерно, в моята страна, те е, създават най-голям е, доход и е, най-големи приходи за страната, така че можем по този начин да се издигнем и по-нагоре в веригата на създаване на приход. Очакваме, заедно с групата на социалистите и демократите, да работим с докладчика по текста. Благодаря. Господин Зулу е следващия докладчик в Сянка. Еко ми, грация. Има vorrei партире proprio да dati presentati in questo piano di azione Верде per le piccole e Благодаря. Ако мога да коментирам така наречения зелен план за действие за МСП. 90% от МСП в Европа работят за или поне се опитват да работят за по-ефективно използване на ресурсите. Но по-малко от половината от тях получават реални резултати в тези си опити. И какво означава това? Означава, че има проблем. А именно – че инструментите, които се използват, не са достатъчно ефективни или действията посредством тях не са ефективни. Затова ние трябва да се опитваме да търсиме по-голяма практическа стойност на подобни опити да има подобрен достъп до директно финансиране, ангажимент на местните власти, които пък имат отношение към непрякото финансиране, е, поддържане духа и капацитета за предприемачество с възможности за достъп до финансиране. И е, нещо също много важно е, че ние трябва да осъществяваме контрол върху резултатите и то постоянен такъв, така че да можем бързо да коригираме съответните дейности в посока на постигане на резултати. В противен случай ще имаме най-добри намерения, но не кой знае какви резултати и няма да спечелим повече от само най-основното. Също така, и краткосрочно трябва да се концентрираме върху това, програмите да носят резултати. Колегата Кели. Благодаря, благодаря на докладчика и на господин Дебакер. Много оптимистично, така, можем да му благодарим за отличната работа. Две неща имам да кажа. Първо, когато говорим за МСП, говорим за огромна част от дружествата, 90%, т.е. почти всички. Второ, А, може би трябва да говорим за а, печелив зелен растеж, да добавим и това прилагателно. Каза се тук, че трябва да бъдем по-конкурентно способни, трябва да имаме по-широка индустриална база. Можем да направим това, когато развиваме зелена економика. И е, трябва да работим и в парламента, но и е, новата комисия, защото има области, от които е ясно, че всички могат да бъдат печеливши, ако примерно се използват по-добре отпадните продукти, ако е, има повторна употреба на продуктите, ако бъдем по-ефективни в производството. И няма съмнение, че темата е изключително важна и много скоро всичко, което говорим сега, ще остане в е, миналото. Трябва да съчетаем е, възможността да се печели с е, зелена економика, с поддържане на конкурентоспособността и поглед към бъдещето. Следващия докладчик в сянка е господин Бютикофер. I have to apologize, chair. Извинете ме, господин председател. Аз малко закъснях и трябва да изляза много скоро след това. Обещах на докладчика, че ще го подкрепя и го правя, за да знае, че може да разчита на мен. which were not expected to be at, at uh, this afternoon here. Да, да. Колегите, е, знам, че колегите, от които не се очакваше да бъдат тук днес е, след обед, искат веднага да излязат, е, но съжалявам за следващия доклад е добре да присъствате. Ще се опитам да, така, да сбиеме нещата. Следващия доклад е много важен за мен. Госпожа Кирсти Мансила. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията. Много се радвам от това, което чух, че подкрепяте зеления план. Е, с удоволствие от комисията ще посрещнем всички нови идеи, които имате и ще ги включим в е, новия план за действия. Е, да, Европа върви по пътя на възстановяване, но работата и пътя е труден. И търсенето на зелен растеж ни предоставя отлични възможности именно да, за възстановяване. Като най-големия потенциал за растеж има, точ, има точно в допирните точки между отделните сектори. Там има и най-много и, и, иновации. И, е, ефективност на ресурсите, економика в затворен кръг. Всичко това са възможности за развиване на дейност. А това, което каза и докладчика, и, за мес, и докладчиците в Сянка, една трета от дяла на Европа в зелената има Европа в зелената економика. Освен това има огромен потенциал за износ и то за малките и средни предприятия. МСП а и другите дружества имат своите стимули да развиват зелена економика, защото тя намалява и производствените разходи. Всеки има а, желание да постигне това. Така че ситуацията е такава, от която печели всеки. Въпросът е да окажеме максимална подкрепа на всички дружества. Ние в е, плана за действие сме очертали 34 конкретни дейности. Те се изтъкват и в информационната част на доклада, примерно Центъра за ресурсова ефективност – те, предприятията могат да се възползват от тази информация, за да повишат и своята бизнес ефективност. Очакваме с нетърпение доклада ви и сме на ваше разположение за всички допълнителни разяснения, ако имате нужда от такива. Председателят, благодаря. Да се обърна сега към докладчиците в сянка. Искат ли нещо да добавят след изказването на комисията, на представителката на комисията? господин Рубико или докладчиците в сянка? Да, заповядайте. За... Накрая, разбира се, ще ви дам думата. Ще ви дам думата да направите обобщение като докладчик. Аз съм в коми... комисията по бюджет и следя дебата съвсем отблизо. Съвета сега се специализира в урязването на разходите. Сега се опитват да отреж, урежат и бюджета на ИТРЕ, вместо да ни дават повече пари. Ние реално се борим за най-най-основните е, наши дейности да бъдат финансирани. Така че трябва да мислим, примерно, а, да не. Е, как да направим така, че да не позволим е, никакви бюджетни урязвания? Програмата Козма е много е, важна в такъв смисъл. Добре, господин докладчик, обобщете. Uh, усещам, че всички са много доброжелателни и много ентусиазирани да работим така. Мислим в една и съща посока, очаквам да работим със същото сътрудничество. И последно, както каза господин Рубик, на европейско ниво имаме някои инструменти, Хоризонт 2020 и други програми, но въпросът е да мислим и как да е, привлечем частните инвестиции. Това е част от нашия дебат, да използваме европейски средства, да има рамка там, където частните инвестиции, частните иновации да излязат на пазара – това е част от изобщо от дискусията как да се извеждат нови продукти на единния пазар в е, Европа, защото всичко е прекрасно да говорим за иновации и така нататък, но тези продукти след това трябва да стигнат до потребителя. Затова трябва да мислим как да направим това по-лесно, отколкото е днес, да се намали е, бюрокрацията. Много добри идеи чухме вече, също приветствам и готовността на комисията да бъдат на разположение и да приемат и нашите идеи, но мисля, че ние самите можем да дадем достатъчно идеи, а и да потърсим такива от дружествата, с които комуни... комуникираме. Очаквам бъдещето ни сътрудничество и смятам, че ще изпратим един много силен сигнал и към комисията, и към бизнеса. Thank you, Mr. Let me say... Благодаря, господин докладчик. И така, ще разгледаме на 23-24 януари 2015 подробния доклад. Нямаме още пълната програма, но в някои от тези два дни ще се състои обсъждането. Преди това, естествено, ще бъде подготвен и предложен от колегата проекто доклада. краен срок за подаване на, из, на изменение 25 февруари. Тоест един ден след нашата среща. Всъщност за 23-24 февруари става въпрос за обсъждане в ИТРЕ, в нашата комисия и следващия ден е крайния срок за изменения, защото месец след месец. Искаме да приключим преди празниците. Ето защо трябва да има краен срок за измененията на 25 февруари. Знаете, превод и така нататък са нужни, преди да продължим нататък. Уважаеми колеги, друга важна тема в нашия дневен ред. Всъщност точка 11 от него създаване и функциониране на резерва за стабилност на пазара към схемата на Европейския съюз за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на директива 2003 на кланчерта 87 от Европейския съвет. Нека кажа, че колегата Яни беше информиран, че вероятно ще почнем най-късно в 4 без 15, така че е, вероятно е на път към нас. Всеки момент би следвало да дойде, но нека кажа, че всичко имаме, което ни е необходимо. Проекто доклад изменения. Така че разглеждаме измененията. Доста пъти сме го обсъждали този, е, тази тема до момента. Така че е възможно да почнем вече и с докладчиците в сянка. По-конкретно господин Петър Ерексон от Зелените, защото той бърза и всъщност, уважаеми приятели, не сте знаели всички, че този доклад ще се разгледа сега след обеда, не сутринта. Благодаря много, да, наистина беше предвиден в предвидена тази тема в сутрешната сесия и се радвам, че ще има възможност да кажа това, което искам преди да трябва да си тръгна. Последният въпрос, който обсъдихме, беше за зеления растеж сред малките и средни предприятия и трябва да кажа нещо много важно в това отношение. Трябва да имаме ясни цели за бъдеще, за устойчивостта, както и политически средства, които да подкрепят пътя към устойчивостта. В този случай при климатичните промени средствата, с които разполагаме, за да възпрем климатичните промени, е най-важното средство, което имаме от Европейския съюз, а именно схемата за търговия с парникови газове. И сега се радвам, че комисията се спира на един много важен истински проблем в това отношение, а именно, че схемата работи така, както е, трябва. И това е така от доста време насам. Добре е, че комисията отговаря на този проблем с резерв за стабилност на пазара. Но като че ли много половинчато се действа, имаше проблеми в началото. Също какво да правим с всички тези квоти и разпределения, които са прехвърлени, и изостанали. И можем ли със сигурност да кажем, че това предложение ще осъществи промяната? Радвам се да кажа, че проведохме заседание между докладчика и докладчиците в Сянка и сега виждаме, че има бълшинство, ако се стигне до това, за една промяна към по-добро в нашата комисия и вероятно в парламента като цяло. И едно от най-важните неща, вероятно, е да започнем системата за резерва стабилност на пазара колко може по-скоро и се надявам още през 2017 да може да започне действието й и да отхвърлим всички ам, разпределения и квоти, изостанали от предишни години от системата. Има и въпроси свързани с изтичането, на които бих искал да се справя изтичната мисия, но мисля, че повечето дославчици докладчици в Сянка се съгласиха, че това е нещо, което може да се разглежда на други места – и да не го намесваме точно в днешното обсъждане. И накрая няколко малки изменения в подробностите на това, което е предложението на комисията. Мисля, че ние можем да се съгласим в тази комисия и да го прехвърлим на ЕНВИ, на Комисията за околна среда, с това, което сме въвели според нас с идеята да заработи системата. Благодаря много на колегата за изказването, казва председателят. От името на социалистите демократите давам думата на госпожа Тереза Грифи. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Благодаря за работата ви по този под това важно досие и аз с удоволствие отбелязах широкия консенсус на нашите срещи на докладчиците в Сянка, всички политически групи по ключовите аспекти на това досие. И ранния старт на механизма, колкото може по-скоро 2017 началото, непрехвърляне на квоти и по-високи прагове а, за квоти от пазара. Ние се отправяме в посока на заздравяване на, на системата, схемата за търговия с емисии посредством механизма за стабилизиране на пазара. По въпроса за старта предлагаме 2017 в нашите изменения. Искам да направя няколко коментара в това отношение. На първо място искам да подчертая, че няма смисъл да се чака. Щупене инструмента, с който разполагаме и трябва да го поправим колкото може по-скоро. Ако въведем механизма през 2021, излишъците ще останат високи, а цените ниски. Ето защо трябва да отправим много ясен сигнал към потенциалните инвеститори в чиста енергия. Освен това искам да подчертая, че няма последователен довод срещу ранния старт. Основният Основната критика е, че е, промишлеността има нужда от време за да реагира, но вместо това смятам, че промишлеността ще има полза от добре финансиран, е, от добре функционираща система с точни и ясни цени. Така че е добре да се знае, че голяма част от сама, самия частен сектор иска ранен старт. Също така всички сме наясно, че трябва да вземем решение до 2020 за списъка от изклю... сектори, които са подложени на риск от изтичане на въглерод и след 2020 ще продължат дейностите за предотвратяване на това изтичане. Ето защо имаме нужните гаранции. Голяма част от държавите в съвета искат ранен старт и дори комисарят казва, че ще подкрепи ранния старт, ако парламента и съвета го изискат. Той потвърди това вчера в нашата комисия, когато аз му зададах този въпрос. Ето защо е много важно да се включи ранния старт в становището на нашата комисия. Във връзка с казаното от колегата от Зелените, прехвърлените квоти. Ако имаме последователност в нашата работа като комисия, трябва да ги е, заличим тези квоти, които иначе трябва да се върнат на пазара през 2019 година. Тези 900 милиона и връщането им на пазара би било нелогично и би създало несъответствие в пазара. Ние трябва да заздравим механизма и да го направим успешен инструмент. 20% предлагаме а, като изместване и симулациите показват, че до 2024 по този начин могат да се елиминират отклоненията до 300 милиона трябва да се намалят и да има по-добра подкрепа за пазара, а именно това, с което се занимаваме. И накрая, господин председател, за а, изтичането на въглерод е, подкрепяме реалистичен а, списък, но имаме някои резерви. На първо място смятаме, че това, са, това е различен въпрос от въпроса за механизма за резерв, а, за стабилност на пазара. И на второ място изследванията показват, че няма доказателства, че има такова изтичане като резултат от схемата за търговия на мисии. Така че трябва да се разгледа а, отделно този въпрос. И а, промишлеността и индустрията ще се радват на една такава реформа и се надявам нашите доводи да бъдат отчетени от докладчика в неговите компромисни предложения. Благодаря. Благодаря много казва председателят. Е, е, уважаеми господин докладчик, е, заместник-председател, започнахме, защото много от докладчиците в Сянка много бързат, за да стигнат до другите си заседания. Искате ли сега да се изкажете? Господин Федерли, да, може господин Таяни преди това да се изкаже, защото аз не бързам. Извинявайте още веднъж на докладчиците в сянка, защото това беше промяна в нашо, нашия дневен ред. Господин Гълбарчик и госпожа Ернст като докладчици в сянка не присъстват, защото не им беше възможно да изчакат по-дълго, може би за друг път. Просто понякога за докладчика не е възможно да участва. В такъв случай координатор от същата политическа група трябва да вземе някакви бележки и да ги представи от името на докладчика, според мен, ако това се случи пак, защото в момента ни липсват двама докладчици в сянка, които бяха тук преди. Но все пак имаше и сериозна причина за това да променим дневния си ред. И така, господин докладчик, заместник председател, имате думата като докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да направя равносметка на ситуацията след срещата ни от преди две седмици. Вие знаете какво е моето мнение, то не се е променило. Онзи ден за пръв път се срещнах с всички докладчици в Сянка. Искам да се възползвам от възможността да им благодаря за приноса. Миналия петък получихме предложения за изменения към моя текста. Те са малко над 100 с акцент върху пет основни въпроса. Старта на резерва за стабилност на пазара. Някои искат да се ускори, други да се отложи. Предложението на комисията е да започне през 2021. Втората група изменения се отнася до а, прага за безплатно разпределение на квоти, които ще бъдат а, взети от пазара и включени а, в а, РСП. И така аз бих а, предложил да се намали от 12 на 10%. Трета група а, предложения за оставените за края на периода а, права на емисии. Комисията обеща, че през 2019 и 2020 те ще бъдат на пазара. Четвърта група изменения се отнася до изместването на въглеродни емисии и защита на нашата индустрия. Тук имаме консенсус. Последната група изменения се отнася до датата на преразглеждане на резерва за стабилност на пазара и на директивата. Има консенсус, че след като пазарът започне да действа, трябва бързо да направим преоценка, да видим дали действа добре или не. Освен това, комисията е отворена за преразглеждане на директивата, след като механизмът за резерва за стабилност на пазара бъде одобрен. Според мен това е много добра стъпка. Бих искал да се спра по-подробно на този въпрос, но разбирам, че е важно за нашата комисия да може да защити европейската промишлена мрежа и окончателният текст да бъде балансиран, що се отнася до предложението на Европейската комисия. Както вече заявих, съм доста оптимистично настроен и съм убеден, че ще може да се намери решение, което да получи подкрепа на най-голям брой депутати от тази комисия. Това, което предложих, предложа господин председател на докладчиците в Сянка, е да им изпратя първоначалния проект на компромисни изменения на 8 декември, понеделник. И ще подготвя втора среща с докладчиците в Сянка в Страсбург следващата седмица, бихме могли да направим среща с докладчиците, с сътрудниците на докладчиците в Сянка. Не знае дали това е приемливо. И когато проведем среща в Страсбург, на която искам да поканя и господин Белът, за да сме наясно кой какво прави е дългогодишен член на комисията и проявява интерес към работа на нашата комисия. Така че ако сте съгласни, аз считам, че той също трябва да присъства на заседанието и да решим каква да бъде датата на срещата, но това ще бъде в Страсбург. След това през януари ще се срещнем отново. Благодаря ви, съжалявам за забавенето. Както знаете, аз, аз го казах и по-рано. Председателят, благодаря ви. Много добре е, че колегата Белет е с нас. Бихме могли да обсъдим с вас някои въпроси. Искам сега да дам думата на господин Гробарчик. Благодаря ви много. Аз също искам да кажа няколко неща по темата съгласни с това, което предложи господин Таяни. Мисля, че той предложи разумно решение. Искам да направя няколко коментара, обаче по ключови въпроси. Относно срока за регламента, струва ми се, че този срок е доста къс, като се има предвид сегашната криза в Европа и заплахата за европейската економика. За нас е по-важно да защитим индустрията. Това е въпрос, който засегна господин Таяни. Ние също трябва да опазим и работните места, които са под заплаха, ако се предложи един недостатъчно добре обмислен проект. Когато говорим за разпределението на сертификати, на броя сертификати, които ще бъдат пуснати в обращение или които ще бъдат оттеглени от обращение. Мисля, че трябва да има промяна в праговете, да се определят нива, които са безопасни за бизнеса. Не можем да имаме прекалено малко сертификати на пазара, защото това ще доведе до бързо покачване на цените и реакцията на този факт ще ни създаде проблеми, ще засегне индустрията. А ние считаме, че именно индустрията е най-важна в случая. И на последно място за преразглеждането. Читаме, че три години е твърде дълъг срок. Искаме да се намали на една година, за да може да се преразгледа ситуацията след една година. По този начин ще можем да сведем до минимум всякакви изкривявания, които са се появили на пазара междувременно. Председателят. Господин Федерли има думата. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Таяни. Не всички изменения са преведени на английски, но съм се запознал с някои от тях. На срещата на докладчиците в Сянка разбрах, че има булшинство в подкрепа за по-ранно приемане през 2017 година. Сигурно и комисията биха искали да изтеглят напред тази дата. Но трябва да се намери съгласие с съвета АЛДЕ, СНД, ГУЕ, части от НЕП и части от ЕКР са за по-ранно приемане с съответни представителните представители на отделни държави, които са за по-ранното приемане. В момента цените са смешно ниски. Има шанс на ниските цени на въглеродните емисии да, да доведат до погрешни инвестиции. През 2021 година индустрията може да каже Дълго време всичко беше ефтино, сега вдигнахте цената, не сте го казали по-рано и така ще имаме проблем с доверието на индустрията. Индустрията плаща цена, която е по-висока. Относно правата на емисии, които са оставени за крайния срок, не, не трябва да се връщат обратно на пазара. Те могат да бъдат поставени в резерв, вместо да бъдат ликви, ликвидирани. Но трябва да има и механизъм за ликвидиране в резерва, защото ще се окаже, че ще има бездействащи сертификати в този резерв. Незабавно премахване на тези забавени права на емисии а, или включването им в резерва са две възможности. В интерес на парламента е да се произнесе максимално рано по този доклад. Това ще отправи силен сигнал и към Европейската комисия, и към съвета. Що се отнася до препратки към списъка за изместване на въглеродни емисии, той трябва да се преразглежда регулярно на няколко години следва да се предвидят някои отстъпки. Има промени след приемането му през 2003 година. Ако оставим дискусията за изместването на въглеродни емисии в този доклад, ще имаме проблеми с приемането му от Европейския парламент. the features remain appropriate. Освен това, искаме да се гарантира сигурност на пазара. Аз съм за по-бърз, бързо преразглеждане. Защото това, което решим сега, ще остане в сила дълго време. Искам много по-строги прагове. Има някои, които а, искат а, по-голяма гъвкавост, що се отнася до тези прагове, но большинството са за затягане на тези прагове. Аз съм предложил предложение за изменения, за по-низки прагове, както и, за таваните. Не съм направил предложение за промени, що се отнася до годишното преразглеждане и корекции. Ние трябва да осигурим силна зелена економика в Европа и устойчиво развитие на съвременната ни индустрия. Трябва да решим дали искаме да имат превес тези индустрии, които съществуват в момента, или да дадем възможности и за нови такива. Председателят, благодаря ви. Това беше от името на групата АЛДЕ. Сега госпожа Ернст от името на ГУЕ. Благодаря ви много. Искам да повторя казаното от докладчика. Добре е да се разисква този въпрос на заседание на докладчиците в Сянка. Моята група има някои критични въпроса, свързани с заделянето на средствата. Също времено трябва да сме прагматици. Предложението е доста добро, но все пак трябва да сме по-реалистични. Това, което искам да кажа е, че 900-те милиона разрешителни няма да са достатъчни, трябва да се завиши бройката. Това е на първо място. Дали става за 900 милиона, за повече, или за по-малко, ние не бихме искали те да се върнат обратно на пазара. Мнозина го казаха вече и трябва да отстояваме тази позиция. В противен случай системата няма да бъде ефективна. Друг въпрос, който искам да поставя, се отнася е, до член 3. Извинете, поправя се оратора. Член 1, алинея 3. За срока 2021. Ние считаме, че това е твърде късна дата. Трябва да се изнесе по-напред. 2017, например. Някои други групи имат сходни виждания. Дали процентите да са 12% от общата сума или не, тук не сме сигурни. Може би трябва да бъдат малко по-високи. Това подлежи на договаряне. И на четвърто място отново искам да подчертая, нещо свързано с разрешителните за емисии, които са в обращение. Ние имаме по-висок праг, да речем 500-600. Можем да обсъдим каква да бъде точната бройка. Относно изместването на въглеродни емисии, Аз съм съгласен с изложените по време на този дебат мнения по въпроса. Госпожа Грифин, имате ли нещо да добавите в присъствието на докладчика? Възможно е да стане. Не е особено дълго изказване, в рамките на една минута. Благодаря, господин председател. Това, което казахме е, както и колегите споделиха, че има доста голяма доза консенсус между отделните политически групи и въвеждането на резерва през 2017 да не се връщат на е, пазара отложените разрешителни и да има повече оттегляне на разрешителни от пазара. Ние предлагаме 2017 година, тъй като няма смисъл да се чака. Ако имаме един а, недействащ инструмент, нека да го направим работеща. Вчера в нашата комисия господин Канете каза, че комисията ще подготви, ще подкрепи извинете, по-ранно влизане в сила на резерва за стабилност на пазара. Затова ние считаме, че това трябва да се предвиде в становището на ИТРЕ и, отложените, и за отложените а, разрешителни. Също трябва да се помисли. Относно изместването на въглеродни емисии, трябва да имаме предвид, а, че а, РСП се отнася за нещо по-различно. Благодаря ви, госпожо. Господин Иво Белет, който е бивш пълноправен член на комисията ИТРЕ, искам да го помоля да представи своя доклад. Той е от особена важност за нас. Както каза господин Таяни, ние ще ви изпратим някои важни изменения, но сега бихме искали да се запознаем с вашето мнение. Благодаря, господин председател. Не бях преди години тук, пред, само преди няколко месеца напуснах тази комисия. Времето наистина лети. Но аз все още се чувствам у дома, тук с толкова много познати лица. Благодаря за думата. С много голям интерес изчетох над 100 изменения към е, доклада на Антонио Таяни. И ако мога да обобщя, можем да кажем така. Има голяма платформа за реформа на схемата за търговия с емисии. Мисля, че голяма част от групата е съгласна с измененията, с изключение на изменение едно. Ние имаме и настояващи да се оттегли предложението, но те са в младсинство. Мнозинството е за това да се извърши реформа, защото в противен случай схемата за търговия с емисии ще се срине от 30 на 7 евро и ще падне още повече. Те не искаме това да се случи. И сега всъщност въпросът е какви са условията за тази е, реформа. Очакваме компромисните предложения от господин Таяни да ги получим в близките дни или седмици. И един от най-важните елементи е въпроса за тези 900 отложени разрешителни, когато ще излязат на пазара 2019 и 2020. Мисля, че сме на едно мнение в двете комисии, че не е логично да изваждаме тези разрешителни отново в, на пазара. Не е и логи, няма и логика да ги вкараме в резерва за стабилност на пазара. Това ще бъде нов шок за него. А дали ще трябва да ги канцелираме, може би можем все пак да ги сложиме в резерв. Това ще е по-малко драстичната мярка. Сега се предлага и едно а, така ново понятие, по-късно да ги а, избием, така да се каже, т.е. да ги канцелираме в по-късна дата. Та, а, другия въпрос беше за прагова, праг, прагови стойности 400 е, е, милиона и 800 милиона има предложения и в едната посока, и в другата или да засилим нещата, или да сме по-гъвкави. Аз лично предлагам да не ги пипаме. Нека да се придържаме към предложението на комисията. Надявам се, че представителите на комисията са тук или ще дойдат след малко. Но а, комбинирането на тази мярка с едно по-ранно преразглеждане, ние сме за това, това преразглеждане да стане достатъчно бързо. Не знам дали след една година ще може да стане. Това е предложението на господин Дебакер. Изключително бързо ми се струва това. Не знам комисията дали може да направи преглед за толкова бързо време, но трябва да се върнем на тази тема. И въпроса за изнасяне на производство извън Европа заради въглеродни емисии, мисля, че не е тук момента и мястото да дискутираме това и да излизаме с регулация за този проблем. Но моето мнение е малко по-различно по отношение на това, дали парламента да не изпрати сигнал нашите комисии е, НВ и ИТРЕ е, към комисията и към съвета, че споделяме е, притесненията на съответните министерства, че е, съществува опасност производства да бъдат изнесени от Европа още дори преди 2020 година и смятам, че ние трябва да дадем сигнал на комисията да излезе с е, преразгледано предложение не две години след е, приемането на това. Може би нека да търсиме някаква споразумение, да изпратим поне ясен сигнал на другите ни институционални партньори е, в този смисъл. Смятам, че това са най-важните елементи, господин председател. И очаквам сътрудничеството ни, разбира се. Благодаря, казва председателя господин Пол Рубик. Благодаря. Мисля, че това, от което се нуждае индустрията, е едно надежно законодателство. Не мисля, че ще им хареса да, да пипаме законодателството всяка година. Сложихме цели за 2020, после почнахме да ги местим. Индустрията трябва да прави инвестиции, да взима съответни решения за инвестиции. Това се прави в един времеви план от 20-30 години. И ако ние непрекъснато сменяме местоположението на вратата, така да се каже, е много трудно за индустрията да реши какво да инвестира. Устойчивостта на индустрията е, за Европа е много важна. Така че ми се струва много трудно да си представя как точно ще се усъвместим тези съображения. После финансовия сектор, той също има своята много важна роля. Ще бъдат, разбира се, изведени на пазара дериватни продукти. Първо, така, бремето ще е двойно. Първо при производството на енергия, просто после при използването на тази енергия за производство на други продукти. Така че трябва да мислиме как да премахнем това двойно бреме. Законодателството трябва да бъде стабилно. Аз лично нямам нищо против да започнем да дискутираме 2020, да сложим цели за 2300, но теста за малки и средни предприятия и оценката за въздействие трябва да бъдат направени максимално бързо. Ако, ако искаме да създаваме добре заплатени нови работни места и можем да го направим по този начин, добре, но нека да мислим дали няма да се случи точно обратното. Каквото и да решим, трябва да бъде напълно стабилно и устойчиво изпълнението на закона. Господин Кели. Мисля, че можем да постигнем задоволителен консенсус, защото хората имат и много практически опит. Докладчика ни е много млад. Аз преподписах е, доста изменения 24, 40, 73. мисля, че по отношение на 73 също и 2021 трябва да стане 2017. Има смисъл също да се е, реши кога да направиме прегледа. Може би 2022 година. Това е което аз предлагам. Благодаря, колегата Хокмар. Um, Благодаря. Слушам дискусията и така си мисля нещо, което според мен е важно. Нашата цел тук не е да създадем една идеална система, която не съществува в реалността, в която живеем. Не можем само да търсиме теоретически оптимизация на процеса. Тук говорим само за една част, един компонент от е, стратегията ни за климата. И за това трябва да направим една система, която да позволява на европейската индустрия да се развива в Европа. Да даваме да, тази система да допринася за на, на европейската индустрия и ние да си постигаме целите за намаляване на CO2. И да не забравяме, че тези цели за намаляване на CO2 се отнасят и за всички други области, свързани с, с данъчно облагане, а пък е, начина да се постигне тази цел не е единствено системата, която предлагаме. Тя е само помощен инструмент. А оставам с впечатлението, че ние искаме да използваме тази система, за да се субсидира индустрията или пък да се санкционира индустрията. Но нито едното е вярно, нито другото, нито това е целта ни. Целта е да има стабилна рамка, за индустрията, да има решение на база на пазара за намаляване на емисиите. Затова трябва да бъдем прагматични и да не се борим да формулираме най- оптималната система, все едно, че си играем с локомотивчета или кукленски къщи като деца. Та, нека да бъдем прагматични, нека да не се е, вторачваме единствено в тази система, нека се, да сме наясни, че тя е само един компонент в цялата рамка за намаляване на емисиите. Благодаря, колегата Тамбуран. Io volevo fare delle considerazioni. Io vengo da un'attività professionale. Благодаря. Аз е, работя в областта на медицината и лекарите, когато избират лечение, избират най-доброто лечение за симптомите, които искат да лекуват. И когато лечението не е, задейства, те трябва да го сменят. В противен случай ще се окажат лоши лектори. Затова мисля, че схемата за търговия с емисии не е доброто лечение – решението, което взехме, е, показа, че не е удачно. То беше замислено за един напълно различен е, свят, когато бе е, прието като такова. Така че мисля, че трябва да сме е, всички на едно мнение, че трябва да започнем пределно рано с, с резерва за стабилност на пазара, че трябва да унищожим отложените раз, разрешителни, но трябва да сме наясно, че и системата не работи. сега трябва да се чудим какво да правим с отложените разрешителни, да създаваме този резерв за стабилност, който в никакъв случай за Европа не е най-необходимия модел. Ние искаме индустрията в Европа, разбира се, да просперира, и да възприеме производствени практики, които да не замърсяват. Това е целта ни и затова трябва да се замислим каква нова система да въведем. Може би данък за въглерода, който да не е основан на пазара, а, примерно да се основава на данъчна основа на базата на е, термодинамиката, т.е. количеството CO2 е включено в производството на съответните продукти. Благодаря. От името на Европейската комисия, директор на Генерална дирекция Климат. Мари Вероника Петерски. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на уважаемите депутати за толкова конструктивно проведения дебат днес. Действително много е важно скоростно да при, при, приемем този, това при, предложение, за да дадем и правилния сигнал на пазара. Нека да а, се концентрирам на някои от основните моменти от дискусията. Първо, конкурентоспособността и изнасената на производства извън Европа. Е, мисля, че това е, е тема, която почти всеки засегна. Някои е, сектори, които са засегнати от риска да бъдат изнесени от Европа, са защитени с безплатните разрешителни. Мисля, че това показват и фактите. Също така нивото на защита е правно гарантирано и гарантирано за законодателство до края на настоящото десетилетие. А за периода след 2020 безплатните разрешителни са, така да кажа, политически гарантирани в рамката за 2000, до 2030 година. И в комисията ние се ангажираме да а, преведем този ангажимент в законодателство. И е, в рамката до 2300 ще изготвиме подобни законодателни предложения, възможно най-скоро. Разбира се, ще се правят всички анализи, включително оценка на въздействието. Знам, че парламента е, особено държи на висококачествените оценки на въздействие. И също така казахте, незабавно след приемането на резерва за стабилност на пазара, ние ще излезем с предложение за преразглеждане на схемата за търговия за емисии. Това беше първата ми коментар за конкурентоспособността и изнасянето на производства. За параметрите доста се говори. Нека да кажа следното. Различни експерти дават различни отговори. Това се видя и от вашите изказвания днес. Е, отговори по отношение какви са праговите е, средства за праговите стойности за задействане на резерва. Някои дават по-високи стоености, други по-низки от предложението на комисията. Но всички са на едно мнение, че обхвата, който се предлага, е разумен. Имаше семинар, организиран от парламента, Европейската комисия също организира семинар през юни. И така знаем основните моменти в е, дебата, така че основните стойности предвидени в резерва са предвидени по много предпазлив е, начин и ликвидни средства ще бъдат вкарани в този резерв като начало в много малки обеми и само за няколко години преди тези 823 е, милиона прак да бъдат достигнати. Освен това, трябва да помислим и за клауза за преразглеждане. Вие също го споменахте. Настоящата клауза за преразглеждане е 5 години след влизане в сила. Според нас това е достатъчно време да видим как функционира системата в реалния живот, да си извадим съответните полки и, ако е необходимо, да се е, да изчистят параметрите. Затова много внимателно се опитваме да калибрираме параметрите и същевременно, след известно време, е, да се направи преглед за е, доуточняването им, ако е необходимо. Това е второ. Трето. Е, Ранния старт на резерва и отложените разрешителни и вкарването им в резерва. Мисля, че нееднократно сме го казвали и тук, и в настоящия дебат – Господин комисаря Канете е, бе напълно недвусмислен по тази тема. Ако Европейския парламент и съвета се е, съгласят е, и се споразумеят да се вкара достатъчно бързо законодателството за резерва за стабилност на пазара, комисията няма да се възпротиви. И от това, което чух е, от дебата днес, е, се очакват е, и ползи от това по-рано въвеждане на РСП, а също така се очаква и да се стабилизират цените или поне очакванията за промяна на цените да се стабилизират, т.е. да има и по-добри стимули за инвестиции в нисковъглеродни производства. С това ще спра, господин председател, защото мисля, че покрих основните точки на дебата и искам отново да подчертая колко е важно бързо да се приеме това предложение. Благодаря. Мистер Рапортер. Антонио Таяни, the floor is yours. Grazie, Presidente. Господин Таяни, ваша е думата. Лунеди. Благодаря. Както казах, в понеделник ще е, предложа компромисните изменения. Много моменти има, с които съм съгласен, има и други, с които не съм. И е, не бих е, предположил, че и голямата част от комисията ни би се съгласила, но наистина доста от а, измененията са подадени от Иво Белет, така че има възможност да работим с докладчика от Енви и да постигнем едно първоначално съгласие. Смятам, че е много положително това, че вече са при нас измененията на докладчика от Енви, така че продължавам да настоявам, че е изключително важно да защитим промишлената същност на Европейския съюз. Много е лесно понякога да се попроменят някои цифри и да се отложи това или онова, но трябва да сме наясно, че дали оцелява или не, едно предприятие може да зависи от именно това решение. Начинът по който осъществим този проект ще има въздействие върху броя работни места на заедостта на хиляди хора. Ето защо не трябва да се отправяме към някаква идеална идея и така да не постигнем дори и минимото. Наистина целите са чудесни, но може би няма да са кой знае колко полезни, що се отнася до заетостта, защитата на предприятията. И казвайки това, искам да потвърдя, че ще пости... ще направя максимални усилия, за да осигуря максимално широк консенсус. И искам да кажа на докладчите в сянка, че нямам някакви твърди позиции. Разбира се, че ще се опитам максимално да постигна съгласие, но това, разбира се, не трябва да бъде за сметка на същността на моето предложение, което според мен може, разбира се, да бъде изменено, всичко, подобрено. Разбира се, че има моменти, с които мога да за които мога да обмисля, да преговарям, но петте години от комисията все пак мисля, че могат да се обсъдят отново определено трябва да направим така, че това, което правим е ефективно, както по отношение на намаляването на емисиите, така и по отношение на подкрепата за продуктивността на нашите предприятия. това, което трябва да избегнем е изместването на наши предприятия извън Европа, защото ако те не могат да постигнат тези цели, те просто ще отидат и ще преместят своето производство някъде, където няма такива правила. Това няма само да а, увеличи безработицата, а, ще доведе до намаляване на заедостта, но също така много по малко амбициозни ще са целите им там, където произвеждат, например, в Китай, отколкото и по-меките цели, които може да поставим тук. Нека всички да се замислят за тази опасност, защото тя е реална така че нека се стремим към един балансиран подход, макар и много силна позиция. Да кажем, това е предложението на ИТРЕ. Не казвам, че това е текста в окончателен вид, но това е посоката на нашия баланс. Окончателният текст, който ще бъде прият от комисията ЕНВИ, трябва да отчете въздействието върху околната среда, но също така и въздействието върху промишлеността. Ето защо ние в ИТРЕ трябва да сме сигурни, че сме взели предвид всички изисквания на нашата промишлена политика. Например, свързаните с това интереси и трябва да отправим това послание в комисията МВ и те би трябвало да отчитат нашите предложения и да направят едно ново компромисно предложение, където може би няма да става въпрос за брак по любов, но все пак един брак, в който наистина се съчетават интересите от екологична и промишлена гледна точка. И така, много ви благодаря всички коментари, чухме всичко, отбелязахме, ще ги вземем предвид. Факта, че има толкова много изменения, показва колко много интерес има в, по тази тема за всички в нашата комисия. Ще се опитам, както казах, да съчетая така предложенията, че а, в компромисните изменения да се сближат позициите. Още веднъж ще обсъдим всичко това, както знаете, както и с господин Белет. И а, да знаете, че по време на нашия дебат ще можем да чуем и предложенията на господин Балет и те ще бъдат а, част от окончателните а, ни предложения председателя. Да, надяваме се, че нашите коми... колеги от комисията ЕНВИ ще вземат предвид предложенията ни и ще приемам проектостановището на 27 януари 27 януари 2015. Очакваме гласуването в МВ на 24 февруари 2015, т.е. месец по-късно. Благодаря ви много на докладчиците, докладчиците в сянка, всички колеги за тази важна и дълбочина дискусия. А сега пристъпваме към последната точка в нашия широко съчетан дневен ред, точка 12. Дванайсет след 11 е добре, но след 13 също. Планиране на Международната енергийна харта за 2015 изложение на генералния секретар на енергийната харта доктор Урбан Рушняк. Нека кажа добре дошъл на доктор Рушняк. Благодаря ви, че сте сред нас. Много ни интересува състоянието и създаването на енергийната харта и нейния принос за енергийната сигурност на глобално равнище. Политическата криза в Украина показа колко е важно да има сигурност на енергийните доставки и ние също така сме информирани за съобщението на комисията за е, стратегията на Европейския съюз за енергийна сигурност а, от май месец и споразумението от съвета а, за политиката в областта на климата и енергетиката за 2300, където се казва, че трябва да се включи енергийната ефективност, възобновяемите източници на енергия и енергийната сигурност. Всичко това във връзка с нашата европейска политика в областта на енергетиката и климата за 2300. И нека кажа, като последен елемент в моите уводни думи за дебата, работата на ИТРЕ по а, доклад по собствена инициатива с докладчик господин Садарга за Европейска, Европейската стратегия за енергийна сигурност е много важно по всичко изглежда. Ние проведохме едно изслушване за стратегията на Европейското за енергийна сигурност в условията на вътрешния енергиен пазар и вчера обменихме е, становища по нашият проект доклад по собствена инициатива. Доктор Рушняк, давам ви думата да представите вашата позиция. Благодаря много, господин председател. Уважаеми а, членове на Европейския парламент, за мен е привилегия да се обърна към вас в сграда на Европейския парламент. Причината, поради която съм тук днес е да се опитам да повиша информираността за енергийната харта, процеса за енергийната харта и модернизацията й. последно време Европейския съюз обсъжда начина по който може да се създаде енергиен съюз. И искам да привлека вниманието ви преди да започна моята презентация, че процесът за енергийната харта и енергийния съюз се в основата си имат едно и също предложение за енергийна общност, предложени от Бек, тогавашен премьер-министър, още 1990 година. Така че всичко това проистича от едно и също предложение и мисля, че би ви било интересно да научите за малко повече за единия от пътищата на развитие на тази енергийна харта или декларация. Преди да започнем да говорим за модернизацията, нека да подчертая два важни въпроса. Когато говорим за енергийна харта, обикновено става въпрос за две неща. Политическата декларация от 1991, Европейска енергийна харта, политическа декларация, приета от европейските държавите, тогавашните европейски държави членки, 12, включително и други от Европа и Азия. Става въпрос за бившия изток и бившия запад. През 94 та на основата на тази декларация се подписва много странно споразумение в Лисабон. И всяка една от държавите членки е договорна страна за а, по този, тази харта, както Европейския съюз като цяло. През 1991, когато а, се приема хартата, започва проме, а, процеса. 1994, когато се подписва договора, а, влиза в сила през 1998 и днес договора е подписан и ратифициран от 53 държави. Три още държави са а, Йордания, Пакистан и а, Черна гора са в процес на присъединяване. Руската федерация, Белорусия, Исландия и Норвегия и Австралия не са ратифицирали до момента хартата. Процесът се ръководи от конференцията по енергийната харта. Това е начина за вземане на решение. Основната задача на тази конференция е да улеснява осъществяването на принципите на хартата и членовете на хартата са част страни по договора и има също и наблюдатели. Какво означава договор за енергийната харта? Повече от 50 членове, 3 съпъсващи принципа, национална суверенност е, върху енергийните ресурси. Много е важно това за част от държавите с богати ресурси. Е, Недискриминация като принцип, това е важно за държавите, които инвестират според търговията, спрямо търговията е основана хартата на СТО и принципите на СТО. Така че хартата допълва принципите на СТО по отношение на енергийната търговия. Има механизми за решаване на а, спорове, както между държави, така и инвеститори държави. Част от Договора касае енергийната ефективност, описано това в протокола за енергийната ефективност и свързаните с а, това аспекти по конта среда. Имаме и меки инструменти за инвеститорите и а, долните страни, моделни а, споразумения за улесняване на инфраструктурата, която е трансгранична и модел за рано предупреждение а, като механизъм, което дава възможност да се реагира в случай на евентуална заплаха за енергийната сигурност, особено в спорове от различен тип. Модернизацията на енергийната харта започна през 2012 годишна конференция в Варшава се проведе. Там беше прият мандат за географско разширяване на хартата и на договора, както и преразглеждане на политическата декларация от 1991. През 2013, повече от една година, вътрешно обсъждахме параметрите на новата харта и тази година, 2014, предстоят 4, т.е. проведохме 4 сесии тук в Брюксел с настоящите членове и страни, така и с тези, които са поканени. Кои биха могли да бъдат нови членове? От Азиатско-Тихоокеанския океан, виждате Индонезия, подписала харта 2009 също ю, южно-источните държави целим и специален интерес споделя и Китай с цел по-близко сътрудничество и виждаме добро подобрение на взаимоотношенията ни. Близки изток и Африка. Работим с държавите от Северна Африка, както и с Близкия изток. Също така Увеличава се интереса към процеса от някои латиноамерикански държави, особено тези, които са в посока на свободния пазар в економическата си политика Чили, Колумбия, Мексико, Перо. И в Африка също се нараства интереса Мавритания, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Танзания, Ангола. Това са или добре установени енергийни производители, или пък новонавлизащи такива на пазара. Една бърза картина на принципите на енергийната харта. Както споменах, господин председател, причината за създаването на енергийната харта беше да се повиши енергийната сигурност. Тогава Имаше взаимоотношения а, различни от сегашните, но ние също така разнообразяваме първоначалния подход и се предвижваме на юг, но принципите остават същите. И така ключовият момент, който ще ни позволи да подобрим тези принципи и хартата е да създадем по-добър климат за предприятията и за инвестиционния поток – така че инвеститорите да имат добър баланс между отговорности и ползи. Разработване на по-ефективни енергийни пазари, това е много важно, защото енергийната, енергийното сътрудничество а, е м, изключително а, решаващо. Няма реша, решение, което да е само за една държава в света. Няма как сама държава да реши енергийните си проблеми. Така че а, сътрудничеството е задължително. Осъществяване на енергийна ефективност отново много важно заради разходите, цените на енергетиката, заради промените в климата и всички а, съпътстващи това предизвикателства, как да се изправим пред тях по-добра безопасност и намаляване на проблемите за околната среда. Отново в същата посока вървим и това беше и тема на нашата последна сесия. Много е важно това за хартата да има и механизъм за разрешаване на спорове. Той започва от а, арбитрациите между държава и държава, също а, инвести инвеститор и държава и също други механизми за померяване и така нататък, също спорове, връзка с транзитните държави, от които през които минават тръбопроводи. Какво се изисква сега? На къде се движим? По покана на правителството на Нидерландия, мислим да, да разработим една нова декларация. Очаква се тя да бъде подписана през май 2015. Вие видяхте проекта, резултата от преговорите до, преговорите до момента. Също така чакаме силната подкрепа на Европейския съюз като цяло и отделните държави членки, защото това е много важно за осъществяването на нашите планове, основния принцип, основната причина, поради която се опитваме да а, разпространим глобално правилата на енергийната харта е, че това вероятно е последната възможност за новите, новопоявяващи се пазари да приемат правилата и принципите на Европа в областта на енергетиката. Ако нямаме силна подкрепа на глобално равнище за принципите, които са част от основните правни структури и нормативни в Европейския съюз на държави членки, то тогава а, ще трябва да се адаптираме към нови правила, които се създават около други съсредоточия на енергийните сили в света. Така че ще спра до тук, господин председател, и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви за това изказване. Колегата Рубик има думата. Благодаря ви много. Енергийната харта ще играе ключова роля в бъдещото сътрудничество. Ето защо считам, че ние в Европейския парламент трябва да следим развитието на нещата и да видим къде могат да бъдат осъществени някои подобрения. В времена, в които живеем в момента, когато енергетиката е в центъра на политическия дебат, ние трябва да решаваме проблемите при самото им възникване чрез сътрудничество. Бихте ли ни казали как виждате ролята на Европейската служба за външна дейност? Имате ли някакви конкретни желания или предложения? Господин Кели. Благодаря. Енергийната сигурност, цените на енергията са от особена важност за Европа през едните години, ако искаме да реиндустриализираме Европа, ако искаме да сме конкурентоспособни в световен мащаб. Енергийната харта ще бъде важна в това отношение. Относно руската агресия в, на Балканите, източната част на Балканите, как виждате бъдещето на енергийната харта, какво може да се направи, за да бъдат разрешени сериозните проблеми, свързани с сигурността на доставките и с диверсификацията, както и разходите за доставките. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Господин генерален секретар, аз също искам да ви поставя два кратки въпроса относно пълното съблюдаване на всички регламенти на Европейския съюз, свързани с вътрешния енергиен, енергиен пазар. Енергийния пакет, договора за енергийната харта, който е договорен на 100%, но искам да разбера от вас като професионалист какво е мнението ви по въпроса. Вторият ми въпрос се отнася до възможността да се окаже подкрепа на страните от енергийната общност. Това са 8 страни, близки до Европейския страни, 5 в, на Балканите, Украина, Молдова и Грузия, които използват договора за енергийна карта защото са поставени от време на време в сложна ситуация, що се отнася до външните им доставчици. Ние се опитваме да им помогнем и да ги доближим до дейностите по договора. Как вие гледате на тези въпроси? Господин Рюшнак, ако нямате други въпроси, ще отговоря на тези, които бяха поставени до момента. Ние имаме работни отношения с Европейската комисия, с Европейската служба за външна дейност. Читам, че въпросът е много своевременен. Вече споменах, че сме в процес на разширяване на участието в енергийната харта. Енергийната харта разполага с ограничени човешки ресурси. Имаме около 30 души постоянен състав в секретарията. Ние провеждаме дискусии с институциите, които ще получат подкрепа чрез европейската дипломация и поканата към присъединяване към Международната енергийна карта ще минава именно по дипломатически канали чрез СВД. Членовете на Г20 също могат, там също може да се окаже сериозно въздействие чрез СВД. Що се отнася до повторната индустриализация на Европа и връзките с Руската федерация в източната част на Европа. Това е в пряка връзка с последните два въпроса. Искам тук ясно да подчертая, че Руската федерация прилагаше временно договора между 1994 и 2009, когато Русия се оттегли от временното прилагане на договора. Причината, поради която го направихме, са множество. Най-важната причина беше, Руското правителство през 2003-2004 взе решения, свързани с експроприирането на активи на компанията ЮКОС, която беше в нарушение на енергийната харта. Имаше арбитражено дело, което продължи повече от 10 години, беше финализирано това лято. Руската федерация беше осъдена да плати компенсация за инвеститорите на ЮКОС в размер на, на 50 милиарда долари. Решението все още не е влязло в сила, защото Руската федерация искаше да се отложи решението чрез холандски съд, но може да се окаже възде... това да окаже въздействие върху енергийната сигурност на Европейския съюз. Инвеститорите ам, могат ам, да поискат ам, замразяване на, на активи на руски а, компании или на руското правителство, така че може да има известна нестабилност. Що се отнася до сигурността на транзита чрез, а, през Украина, чрез основният газопровод. Тук енергийната харта не може да бъде оспорвана. Проблемът тук е, че както през 2006 и 2009 година енергийната харта като инструмент е на лице, но правителствата а, трябва да прилагат този инструмент. През 2009-2014 година инструмента за енергийната карта не беше пряко прилаган. Държавите предпочитаха да сключват политически сделки, вместо да използват наличният правен инструмент, който им беше предоставен. Ние се вярваме, че ако се беше използван договор за енергийната харта за решаване на политическо ниво на спора, тогава днешната ситуация щеше да е много по-предсказуема, много по-безопасна. Основите на настоящата криза се коренят в 2009 година във връзка с газовата криза в Украина. Относно първото спазване на договор за енергийната харта. Както Както знаете, колкото юристи, толкова и правни становища има по въпроса. В Руската федерация поставят под въпрос изпълнението на, на третият енергиен пакет. Те спряха прилагането на договора за енергийната харта през 2009, въпреки че не са го спорвали официално. Докато не бъдат разрешени тези въпроси от независим съд, е трудно да се прецени дали договор за енергийната харта е нарушен или не а, от енергийния пакет, както заявяват някои в Руската федерация. Ние трябва да изчакаме независимия анализ, вътрешна оценка също от страна на секретарията. Така че ние се намираме в затруднено положение, що се отнася до разделянето на функциите на отделната компания. И трудно да се прецени кога има нарушаване на договора на енергийната харта. Не можем тук да изкажем окончателно становище. Изкажем окончателно становище. Относно прилагането осигуряването на сигурността на доставките. Например, с Сърбия, Черна гора, те ще ратифицират скоро договора, членуват в него. Важен елемент на енергийната сигурност за стабилизирането на инвестиционния климат Договорът за енергийната карта гарантира само спазването на правилата, а не гарантира сигурността на доставките. Ако отговарящите се страни се придържат към правилата, тогава системата работи. Ако една страна не желая да спазва правилата или ги нарушава, тогава в договора са предвидени механизми за налагане на санкции но това не става в реално време. Необходимо е да измине време за прилагането. В отговор на вашия въпрос, господин председател, аз считам, че присъединяването на Сърбия към договора на енергийна, за енергийната карта заедно с Черна гора ще завърши картината. Всички страни в Западните Балкани ще бъдат поставени при равни условия. Председателството на енергийната харта, което ще се поеме следващата година от Грузия, ще позволи на партньорите ни от Грузия да използват в пълна степен не само енергийната общност, но и договор за енергийната харта. Така че имаме силни инструменти на разположение. Това, от което се нуждаем, е по-умело използване на тези инструменти, от националните администрации и от Европейската комисия. Благодаря ви, господин генерален секретар. Тъй като доста колеги отсъстват, най-сетне имам възможност също да поставя някои въпроси. Това е чудесно, защото обикновено не ми остава време за това. И накрая Искам господин генерален секретар да ви благодаря за отличната ви работа, за направеното изказване. Дами и господа, искам сега да кажа няколко думи на полски язик. Ние използваме услугите на преводача през последните две, два дни. Искам да им благодаря за отличната работа. Аз слушах полския превод на 18-ти канал непрекъснато. Въпреки, че говоря английски от време на време, винаги слушам 18-ти канал, полския канал. Искам да благодаря на всички преводачи, които бяха с нас през последните два дни. Ние не се просрочихме времето, дами и господа. Първоначалният ни план беше да приключим в 5 часа. Виждам, че точно 5 часа сега. Дори при промяната на дневния ред ние не закъсняваме. Искам да благодаря отново на всички. Следващото ни заседание ще бъде след новогодишната вакансия. Колегите сигурно ще им липсва тази зала. Благодаря ви, закривам заседанието.